И така искам да ви припомня как ще работим днес. Преди всичко ще кажем добре, добре дошла на госпожа Урсула фон дер Лайен за предстоящата дискусия с нашата група. Ще направя кратко встъпление с съобщение за групата. След това ще дам думата на госпожа Урсула фон дер Лайен за 15-минутно встъпително изказване, след което ще изслушаме ръководителите на националните делегации. Всеки има на разположение по една минута за поставяне на въпрос, после по минута за отговор и около 30 секунди за евентуални реплики и до уточнявания. Е, след е, националните делегации ще имате възможност да зададете въпроси с цел в рамките на час и половина да приключим, защото госпожа Фондер има много натоварена програма за днешния ден. Госпожо предложен председател на, Европейския, е, на Европейската комисия, добре дошли е, в залата на нашата среща. На, нашата група играе централна роля в е, този парламент и европейските граждани без страх от Европа и които виждат в Европа източник на решения и възможност за взаимодействие между институциите. Така че нашите, наш, евентуалната наша подкрепа би се основала на сериозни ангажименти от вас и ваша страна, и страна Европейската комисия тъй като нашия ангажимент пред избирателите бе да обновим Европа, Европа за хора, които искат да работят заедно, особено за създаване на сериозни политически инициативи около общи идеи. Никога европейските избиратели не са били толкова мобилизирани, както на последните избори, така че смятаме, че моментът е изключително подходящ, за да отговорим на този този нов демократичен план с нашето предложение да организираме конференция за бъдещето на Европа с цел демократизация не само на изборния процес, но и на цялото действие на Европейския съюз и начина му на дейност. И ние смятаме, че това трябва да бъде изградено около централна роля на Европейския парламент с пряко участие на съвета, комисията и гражданското общество и гражданите като преки участници. Европа трябва да се изгради около общи ценности. Това е началото на Европа и за нас правовата държава и демократизацията са изключително важни, така че очакваме сериозни предложения, така че Европа да не се сведе само до това да заклемява липсата на тези основи и ценности, както и изборът на всеки, да, да, възможността на всеки да направи своя избор, но Европа трябва да санкционира държавите, които нарушават основните права точно толкова сериозно и със същите гаранции. Така, това е втория въпрос. Европейската конференция за Европа, демократизация на Европа и право върховенство на закова във всички държави. И освен това, Европа трябва да бъде устойчива и конкурентоспособна. Това предполага сериозен ангажимент за климатичните цели до 2050 година, но също така това не бива да засяга просперитета и качеството на живота. Така че Европа трябва да бъде социална, устойчива и конкурентоспособна. Това трябва да бъдат целите и резултатите от главната политика. Специално в областта на екологията трябва да бъдем амбициозни. Ние, нашата политическа група смята, че до 2030 година целите на Европейския съюз трябва да, намали, да бъде да намаляване с 55% на парниковите газове. Освен това да не забравяме промените в цифровизацията във всички области, не само в екологията. Говорим за европейския суверенитет, както по отношение на свързването, но също киберсигурността, изкуствения интелект и това, а това предполага иновации и възможности за европейските фирми да се развиват именно в Европа, а не да търсят развитие другаде. По въпроса на отбраната и сигурността а, трябва, мисля, няма нужда да ви убеждавам, че трябва да вървим по посока на по-сериозно сътрудничество в областта на отбраната. Освен това, Европейската Европейския съюз трябва да продължи добросъседските отношения по посока на юг, особено държавите, които вървят по пътя на демокрацията. Тук изисква, това изисква сериозен ангажимент от наша страна. Начина на работа също трябва да бъде подобрен. За нас е от основно значение а, именно еврокомисарите да дават политически импулс на администрацията, не обратно. В миналото имахме проблеми с администрацията, включително за неправомерни назначения. Очакваме от вас бързи и ефективни решения по отношение ръководството на комисията. Можете да разчитате на нас и нашата подкрепа ние ще отхвърлим предложения за комисари, които не отговарят на изискванията. Има, и държа да отбележа, че нашата група е, желая да работи в центъра на комисията, да подкрепя работата на комисията. Очакваме е, Маргарета Вестхагер, нашия кандидат, да получи водеща роля в комисията, която би могла да направи много е, за координацията на работата в комисията. Разбира се, това е задача на председателя на економисията, но това може да даде сериозна водеща роля в областта на цифровизацията и климата. Това са някои от въпросите, които ни вълнуват. Колегите ще допълнат. Е, очакваме амбициозна програма от страна на комисията и ако поемете тази длъжност, можете да разчитате на нашата подкрепа в това отношение. Благодаря много, много, е, че ме приемете. За мен е удоволствие. Изказвам благодарност за възможността да чуя вашите въпроси, е, е, да чуя какви са вашите цели за този мандат, но също така е възможността да ви се представя. Ако започна в личен план, като съм готов, разбира се, да отговаряме на въпроси. Родена съм тук в Брюксел, първите 13 години от живота си съм живяла в Тервюрен. Учила съм в Европейското училище и от самото начало някак си вдишвах душата на Европа, защото в Европейското училище учих с деца от Франция, Нидерландия, на Италия и е, Германия. Знам, че не, това не изчерпва националностите, които е, днес се обучават в Европейското училище, но това бе мървото първо възприятие за Европа. След това се, преминах, е, се преместихме в Германия, там завърших училище, следвах економика без уследен успех и след това се прехвърлих към, а, в медицината. По, по образование съм медик, работила съм в здравни заведения, в изследователската област така че имам богат опит в областта на здравеопазването. Сега ще прескоча към политиката. Разбира се, винаги съм готова да отговоря на въпроси относно моята личност преди всичко позволете да се спра на тази блестяща идея, която изцяло подкрепям относно конференцията, провеждане конференция за бъдещето на Европа. Прекрасна идея, защото този глас вод за Европейския съюз бе ясно послание от хората, които искат силна, открита, единна, конкурентоспособна Европа с реално бъдеще, но нека да не забравяме, че съществува и скептицизъм и най-добрият начин е да се насочим към диалог с хората и за мен ще бъде чест и радост да приема тази идея. Всички заедно да, да тръгнем на такива дебати в регионите, по места, в селските райони, където пожелаете, да говорим за бъдещето на Европа, да изслушаме хората и да донесем тези идеи тук и тогава ще имаме една голяма, една много благородна задача заедно да работим с общи сили, чрез инициативи и възможно най-добро законодателство за претворяване на тези идеи. Идеята е прекрасна и аз непременно ще я включа в своите политически насоки. Европейският съюз се гради на принципи. И един, една от основите, една от а, една една от най-силните и благородни, един от най-благородните е, темели на Европа е, е зачитане на върховенството на закона. Това е резултат от нашата история, защото е нашия Европейски съюз е роден като отговор на разрухата, опустошението, убийствата и незачитането на елементарни човешки права. Аз а, съм родена в Германия и зная какво е причинила войната на поколението на моите родители, баби и дядовци и дълбоката воля за мир в а, Европа е създала и тази идея. Независима е, независимо и ясно заложено право, което въжи еднакво за всички. И за това е толкова важно да отстояваме това право. Важен според мен е един втори елемент, а именно при всички дебати, които имаме, ние имаме институции, които основателно не допускат ние политиците да решат, да вземаме решенията. Те бдят над закона. Това е многоважаемия съд на Европейския съюз, който излиза с ясни решения и които решения трябва да бъдат зачитани. Още нещо искам да добавя мисля, че отношението а, към правовата държава и върховенството на закона в държавите членки трябва да бъде доразвито. Ние трябва да имаме постоянен процес за прилагането на върховенство на закона в нашите държави. Първо, защото никой не е съвършен. И второ, защото и знанието и прозрачността по отношение на правовата държава и нейното състояние в сравнение с други аспекти не е достатъчно оформен. Смятам да инициирам процес, обхваща всичките, всички държави членки с задължението за прозрачно докладване по отношение върховенството на закона, защото това е перлата в короната на нашите ценности и трябва да бъде зачитано. Втория стълб на Европейския съюз е конкурентоспособността. Имаме е, социално-пазарен съюз, който е много конкурентоспособен, но непрекъснато трябва и да настояваме на нейното запазване. Е, да разполагаме с единна валута изисква непрекъснато да поддържаме конкурентоспособността, защото това влива сили на тази единна валута и на нашата економика. Аз ще очаквам предстоящите задачи с убеждението, че трябва силно да акцентуваме върху темата промени в климата. Всички знаем, че часовникът цъка, времето изтича. Длъжни сме да предприемем по-решителни действия. Вече сме направили много, но трябва да бъдем по-амбициозни и по-смели. Аз напълно съм съгласна с целта до 2050 година да постигнем неутралност от гледна точка на климата и смятам, че Европа трябва да се бори за това да бъде първият климатично неутрален континент. За тази цел трябва да бъдем по-амбициозни с климатичните цели към 2030 година. Със сигурност ще говорим за това по-подробно, но смятам, че трябва да разширим системата на е, търговия с емисии, като включим в нея въздухоплаването, корабоплаването. Трябва много внимателно да помислим за това как ще съпътстваме прехода на нашите предприятия към неутралност климатично отношение как ще ги подпомогнем, защото те трябва да направят много инвестиции и хората трябва да ни повярват. А освен това, различните страни тръгват от различна изходна позиция, така че ако желаем да запазим амбициозните си цели и да ги постигнем, трябва да инвестираме душа и сърце в тези отрасли. От друга страна, има огромни възможности – за економическо развитие, които проистичат от стремежа ни към неутралност в климатично отношение. Ако започнем да рефинансираме чрез така наречените зелени екооблигации. ако инвестираме в научните изследвания, ако сме пионери във всичко това, ако преобразуваме Европейската инвестиционна банка ние сме горди с нейните постижения, но ако я преобразуваме в една зелена, екологична, климатична банка, ще дадем пример за цял свят. И ще покажем, че наистина промените в климата изискват работа, но дават и много възможности, които трябва да прегърнем. И в момента тези възможности все още са на лице, но както казах, времето изтича и за това трябва да бъдем по-амбициозни. Втората голяма тема след конкурентоспособността и климата е цифровизацията. Там има какво да наваксваме. Там знаем, че не сме лидер в световен мащаб. Задължително е, след като искаме да запазим конкурентоспособността, да се цифровизираме максимално бързо, на висока скорост. Нуждаем се от концепция. И разбира се, голяма част от тази концепция ще ни бъде подсказана от самата економика, но ние имаме какво да направим за набиране на квалифицирани кадри, за обучение, за образование. Е, има някои страни, които са много по-напреднали от другите в Европейския съюз, например Естония. Те могат да ни кажат как да вървим напред, къде са проблемите, къде са препани камъните, как да ги преодолеем. И след економиката, квалифицираните кадри и хората трябва да стоят на нашето внимание. Трябва да мислим за условията на труд за тези хора и следващ Тата голяма област ще бъде сигурността в кибернетичното пространство, киберзащитата. Като биш министър на отбраната, аз много съм се занимавала с киберсигурността. Е, киберсигурността е, хвърля сянката върху това, което иначе е прекрасно цифровизацията. Трябва да изградим силна киберзащита и за тази цел – в Европа ще се нуждаем от мрежа от експерти, които е, периодично да се обучават и да бъдат на разположение в случай на мащабна атака. Да бъдат компетентни да се справят с такава голяма мащабна атака в необходимия момент. И сега, последната тема, която засегнах като министър на отбраната, Разбира се, съм посещавала непосредствено съседните нам страни, включително и други страни в Близкия изток, в Азия, в Африка. И ако мога да си позволя един обзор на пейзажа, първо ще кажа, никога не трябва да забравяме от коя страна на масата стоим. Колективната отбрана, разбира се, е свързана с нашия трансатлантически съюз. Но като Европейски съюз трябва да бъдем много по-категорични, защото има много силно желание Европа и нейният уникален инструментариум да са по-видими в непосредствено съседните ни страни, защото там те подпомагат демократизацията, стабилизацията. Именно за това преди две години с рекордна скорост започнахме да градим Европейския отбранителен съюз. Тази конструкция бе дълбоко скрита някъде в Лисабонския договор и никога не е бил вдъхвал, вдъхван живот. А сега започнахме да го градим. И той е жизнено необходим. Когато има политически призив за това, Европа трябва да разполага с структурите, които ще й позволят да реагира своевременно и категорично. Тук се нуждаем от инструменти, от инструментариум, от процедури, които да ни позволят такава своевременна реакция. Европа а, трябва да стъпи върху дипломацията и доброто управление, и економическото развитие, и а, стабилност и сигурност, за да може да изгради отбранителния съюз. Но пък тези предпоставки са уникални за Европа. Те не съществуват никъде другаде в света. Мисля, че е време Европа да поеме повече отговорности и това можем да направим заедно с вас. Благодаря ви. Uh, Благодаря за този увод. Мисля, че вече разполагаме с представа за това какво възнамерявате да направите и това, което очертавате до голяма степен отговаря на нашите очаквания. Стефан Сежурне ще бъде първият, който ще има възможност да зададе въпроси. Най-напред всички ръководители на национални делегации ще започнат изказванията. Благодаря господин председател, благодаря на госпожа министъра за участието и по този прозрачен начин в демократичния процес нашата група. Искам да задам няколко по-прецизни е, въпроса аз разбира се приема много положително всичко, което казахте до тук. Е, европейските избори тук бяха уникални. Тази година броя на участниците бе рекорден и европейците ясно ни показаха, че искат повече Европа, по-зелена Европа, повече прозрачност, повече демократичност. И за тази цел е необходимо институциите, Европейския парламент, съвета и разбира се комисията много бързо да направят предложения, които отговарят на очакванията на гражданите. Това е неотложно. Неотложно е и това и очакването на нашата група Европа да се приближи повече до своите граждани. Много се радвам на това, което казахте за хоризонта 2050 година и декарбонизацията на стопанството към този момент. Това е нещо, което се очаква във всички случаи. Е, е добре да знаем, че европейците го очакват и трябва да работим в тази посока. Трябва да се включат екологични стандарти във всички търговски споразумения, по които се работи. Знаем, че предстои е, влизането в сила на споразумението Меркосур, доста хора се безпокоят за подобни споразумения и от начина по който те се сключват без никакъв екологичен аспект. Е, имам конкретен въпрос, свързан с демокрацията. Е, като казвах, че хората очакват повече демократичност. Какво мислите за транснационалните листи? Това е удачен въпрос за една конференция за бъдещето на Европа. Три дена чакахме да се очертаят окончателните резултати от изборния процес. Как да се пренастрои този изборен процес, така че да се постигат по-бързо резултати и хората да знаят по-рано това, което, се отча... което е решено? Благодаря. Вие обяснихте отделните теми. Ние сме съгласни с тези теми. Аз искам сега да говоря за търговското споразумение – това е инструмент, който е изключително важен за експортиране на нашите стандарти, нашите процедури, нашите ценности. Естествено, разбира се, има и економически интерес, който е свързан с всичко това и се поставя на първо място. Но е, всичко това има цена и цената са нашите ценности, нашите стандарти. Факта, че има достатъчно страни, които искат да сключват търговски споразумения с нас, показват, че те проявяват респект и ние сме добре дошли. Това е много положителна тенденция. Ако обаче е, всички тези ценности бъдат спазени в търговското споразумение. Аз мисля, че е, пакта Сумсарванда, това този израз на латински става дума за пакт, за договор, трябва да бъде спазван и е, ние би трябвало да излезем от този пакт и това всъщност е, е Моя отговор. Ние никога няма да предадем нашите ценности. Сега преминавам към английски. А всъщност думата шпицен кандидат е немска дума. English ще продължа на английски. Става дума за водещия кандидат. Известно ми е, че разбира се, е, беше старт, би го казала. Не мога да, да е, отрека този факт. И аз съм убедена, че въпреки, че нещата са такива, каквито са, това отваря възможности за един зрял процес, което е във вашите ръце и ръцете на съвета. Ще сторя всичко по силите си да го подкрепят, така че е, тези две камери, така да се каже, е, да кажа на европейската демокрация, ще го подкрепят, да го подкрепят. От съвета разбирам, че е на лице воля да започне диалог, как да постигнем максималното. Ще изслушам всички идеи, ще сторя, съм готова да сторя всичко по силите си за подкрепят подкрепа. Идеи има много, което е чудесно, защото аз мисля, че следващия път ще трябва да действаме отрано, а сега имаме време да предложим модел, който, се прием, който е приемлив и за парламента, и за съвета, който е достатъчно завършен с вътрешна логика и който обслужва потребностите на Европа. Благодаря, Катрин. Либден. Благодаря много като като ръководител на делегацията от Великобритания, ние ще кажа, че ние винаги сме отчитали ползата от нашето европейско членство и сме днес в парламента поради волята си да попречим на Брексит и сме искрено засрамени от нашето правителство и неговата способност, неспособност да се справи с ам, преговорите и предварително приветствам всякакви ваши усилия за разширяване на член 50. Помоля ви за толерантност, търпение и време, за да можем ние да разрешим вътрешните си проблеми. Но основното, което ме интересува е вие като председател на комисията ще отговаряте за структурирането, за структурата на Европейската комисия. Кажете ни какви са вашите приоритети. Споменахте климата и неговата важност, но защита на моретата и океаните, биоразнообразието, сигурността, устойчива економика, равенство, човешки права. Всичко това е важно. Как ще изведете приоритетите? Защото хората е, настояват за м, работа, особено в областта на климата. Как това ще се отрази във вашите приоритети? Отговор. Благодаря. Преди всичко по въпроса за Брексит всички знаем. Едно ни се иска, друго са фактите. Аз мисля, че едно е много важно. Начинът по който ще се развият нещата, надявам се на положително развитие. Но, ако все пак се стигне до Брексит, мисля, че ще бъде отрешаващо значение. Как, как с какъв тон, с какъв маниер ще осъществим Брексит, защото Брексит не е края на нещо. Брексит е начало на едни бъдещи отношения и е изключително важно да имаме добри отношения и добро сътрудничество, въпреки че все така се надявам да останете. И второто е, за нас е важно вие да разрешите своите проблеми. Имаме споразумение, все още е подписано от двете страни. Имаме гаранциите, бекстопа. Аз смятам, че това е добра сделка, но това е ваша отговорност и ваша благородна задача е да разрешите своите въпроси. Това е моето отношение по Брексита. По втория въпрос. Uh, е, е, има само две неща, които съм решила до сега с е, колегията на еврокомисарите. Първо, Франс Тимерманс ще бъде първи заместник-председател с... и ще има силна позиция за Маргарете Вестхагер, която работи прекрасно през миналия в настоящия мандат и това заслужава да я под, подкрепим с всички сили. Това е единственото, което твърдо мога да кажа за сега. Преди всичко ще да, да, изчакаме избора в парламента и след това ще зададем тона в комисията. Това, което аз искам да направя и моето желание е да имаме 50-50 мъже и жени в комисията. Аз ще призова националните правителства да представят по двама кандидати мъж и жена. Това е, което, към което се стремим. Благодаря, Катрин. Следващ, благодаря. Ще говоря на испански. Благодаря. През последните години бяхме свидетели, че общото европейско пространство на правото беше силно нарушено, особено заповедите за задържане, които не функционираха. През 2014 година Европейския парламент посочи, че има злоупотреби, има дребни престъпления, обаче други държави – не са изпълнили заповеди за арест при тежки престъпления. И това беше факт в един случай на тероризъм. Така че ние ще трябва да можем да се базираме на съвместно доверие също и при правното сътрудничество. То не функционира там, където има безнаказаност. И разбира се, трябва да се спазват всички гаранции за обвиняемите. Това се отнася за всички, които желаят да имат доверие в Европа. Затова искам да ви попитам, бихте ли поели задължение задължение да се стремите към реформа на системата на Европейската заповед за арест, така че да функционира добре европейския правов ред. Второ, ние знаем, че зелените упражняват натиск върху вас, за да не подкрепите договора Меркосур – според мен това е добро споразумение, добър договор. Там се съдържат всички гаранции, които бяха договорени от госпожа Малстрем. Вие знаете, че нашата група е изцяло обърната към свободната търговия. Бихте ли поели пред нас съдължение за ратифицирането на това споразумение, така както е договорено и да не потъне някъде между институциите? Благодаря. Благодаря. На вашия въпрос за върховенството на закона, от вашето описание е видно колко е важно това, което казах в началото, а именно да имаме по-широк мониторинг и повече по-всеобхватно докладване, да имаме прозрачност, да имаме съответни съдебни процедури, така че да се преодолеят дефицитите в различните държави членки. Това придава на върховенството на закона много по-голямо значение, когато тези теми се разглеждат редовно, а не в изолирани случаи ние да виждаме недостатъци, които не водят до решение, а по-скоро до намаляване на сигурността. И за това за мен е, това е пътя, по който трябва да вървим. Тези дефицити които вие описахте. Аз изцяло вярвам на съдебната система, така че тя да предприеме необходимите стъпки. Меркосур в началото във връзка с поразуменията за свободна търговия казах няколко думи и точно Меркосур е пример как е, успяваме държави, които а, е, са част от Парижкото споразумение за климата, да бъдат обединени в такива споразумения за свободна търговия, към които, разбира се, те трябва да се превържат, а, е, защото един договор е жив организъм и трябва да се спазва винаги. Това въобще не стои под въпрос. Но а, е, трябва да успеем да обединим около обща идея всички и това може да стане и с поразуменията за свободна търговия. За това Меркосур сега ще мине през всички институционални процедури. Смятам, че това ще бъде крачка напред, голяма крачка напред, също и в региони, които са проблемни по отношение на климатичния неутралитет. От тях също да се иска отчетност. Благодаря. Пита. Благодаря, благодаря е, госпожо министър и кандидат за председател на Европейската комисия. Е, ние неодавна разбрахме каква е, каква е, осъзнахме разликата между източна и западна Европа, качество на продуктите, енергетика и така нататък. И съществува едно усещане, че някои законодателни предложения не отчитат практическите разлики между отделни държави членки. Мисля, че е време да преодолеем тези различия и ние се нуждаем от институциите, от комисия, която вижда нещата от всички страни, че няма разлика между стара и нова Европа, че има една Европа. Моя въпрос е как ще гарантирате, защото законодателните предложения на комисията ще отчитат интересите на гражданите на всички държави членки и как ще гарантирате, че всички гласове ще бъдат третирани еднакво. Втория ми въпрос е за единния пазар. Вие се спряхте на този въпрос, но искам да чуя от вас, че сте съгласни, съгласна, че една от вашите основни цели е да завършим един европейски пазар и че ще бъдете двигател на завършването на процеса на изграждане на единния пазар. Отговор благодаря. Да, Споделям вашето мнение, че има разделение между е, и, е, изток, запад, север, юг по различни причини. Те са различни, но но е, го има едно от моите цели, дори основен приоритет, ще бъде да преодолеем тези, това разделение. Аз съм пътувала много, на много места съм била и зная колко необходима ни е единна Европа, силна в действията си и говореше, говореща с един глас. Е, единството е изключително важно и е, е, мисля, че ако проследите моята биография, е, ще знаете, че винаги съм отстоявала това като министър за труда аз отговарях за процеса, в когато Полша получи достъп до, до трудовия пазар в Германия, но като министър на отбраната особено ясно осъзнах важността на солидарността. Вярвам субсидиарността. Това е важен момент. Но няма противоречие между солидарност между държавите членки за постигане на единство и силен подход по въпросите, които ни вълнуват. И един дребен детайл. Аз съм наясно, че по пътя към постигане на амбициозните климатични цели да отръгваме от различна отправна точка. Зная как стои въпроса в Германия, така че трябва да използваме фонда за глобализацията, за енергетиката, за да гарантираме, че всички държави членки и всички граждани ще подкрепят постигането на тези цели. Е, единния пазар. Няма спор, да, трябва да го завършим, защото това е в наш собствен интерес. Да бъдем силни в глобалната и глобално конкурентоспособни, т.е. банковия съюз, съюза на капиталовите пазари трябва да напреднат и в мое лице вие ще намерите сериозен застъпник на тези идеи. Николай Уважаема госпожа Лайн, аз смятам, че Наистина много добре се изразихте, като казахте, че конференцията, свързана с реформа на демокрацията в Европейския съюз, е нещо, което ви лежи на сърцето. Обаче отговорите и предложенията, според мен, не бяха много ясни. Ние трябва да включим гражданското общество, безспорно, но трябва да имаме и, и ясни представи. Вие е, говорихте за процеса на предлагане на кандидати за заемане на ръководни позиции в Европейския съюз. Видяхте какво е отношението на гражданите. Те искат по-прозрачен, по-демократичен Европейски съюз и е, какво всъщност вие сте обещала, къде вие, каква ще бъде вашата позиция в тази конференция, транснационални листи в Европейския парламент, каква подкрепа ще бъде за правото на инициатива на парламента и е, как е, ще се изпълнява Лисабонския договор, намаляване на числения състав на комисията. Имаме ли тук вашата покрепа? Е, правовата държава. Германската партия на свободните демократи, за нея това са също важни ценности, но тук вие не бяхте много конкретна. Необходима ни е процедура, която да функционира превентивно във всички държави членки, но когато установим е, нередности, какво става с санкциите, с автоматичните санкции. Ние бихме искали в правовата държава да включим и цифровите права на нашите граждани, особено ако искаме да бъдем лидери в е, иновациите и новите технологии ви. Как ще гарантирате това? Една конференция за бъдещето на Европа, за да има успех, е, ние трябва да бъдем готови да се изслушваме открито и ако чуваме нашето мнение, ние ще можем да следваме целият процес. И ако искаме да се изпускаме, да се изслушваме с, е, с респект, е, трябва да бъдем открити. Това обаче не изключва между институциите да трябва да напишем домашните си. И точно втората част, която вие съвсем основателно споменахте, процеса за водещ кандидат, шпицен кандидат и как да продължим с листите, първо, това е най-вече в прерогативите на парламента и на съвета, които трябва заедно да изготвят общо решение. И тук трябва да има ясна представа как ще се действа. И дискусията в парламента, според мен, вече е в много зряла фаза. Отношението към парламента, респекта към парламента, за мен включва, например, също да се чувствам задължена да спазва между институционалното споразумение от 2010 година между парламента и съвета, а това означава повече присъствие и ако една комисия с мнозинство помоли комисар да е, я посети и да говори по важна тема, това е нещо, което се разбира от само себе си. Познавате процедурата от националните си парламенти, нещо, което сега просто само казвам на глас. И смятам, че ако вие с доклад за законодателна инициатива, такава каквато се представя парламента и зад този документ се крият месеци работа, твърди факти и ако се приеме с абсолютно мнозинство, това просто ще бъде края на един дълъг процес. И не трябва да потъва в службите на Европейския съюз, трябва да бъде представен този документ на колегиума от е, комисари за политическа дискусия и да се стигне до е, добре е, изработено становище, което да стане част от законодателния процес в парламента. За мен всички тези основни представи са много важни. Нека минем към следващия въпрос. В противен случай мога да говоря дълго. Uh, Malik, please. Malik? Yes, on behalf of the PVD. От името на нашата делегация, аз също бих настоял на проблема за прозрачността. Не става дума само за бъдещето на Европа и за водещия процес, е, кандидат, но и за целия законодателен процес. Много е трудно националните парламенти да влияят върху вземането на решения в Европейския съюз и да обясняват на гражданите кое как се прави в Европа. За наше ние в Европа искаме да изградим и в нашата група искаме да изградим мост между Европейския съюз и е, гражданите. И то в съответствие с хартата. Голяма част от документите са с ограничено разпространение. И ние не можем да обясним на гражданите защо. Европейския омбудсман госпожа Орайла Райли много е, критични бележки е отправила в тази връзка. И Съда на Европейския съюз също е критикувал нашия процес на тристранни срещи. Е, да, въпросът ми е каква е вашата отговорност и вашето отношение? Признавате ли, че съществува такъв проблем? Да, напълно си давам сметка, че съществува такъв проблем. Защото всички знаем, че това състояние на нещата смущава и нас, и гражданите. И размазва картината на постиженията на Съюза. Ние такива имаме несъмнено. Така че, ако обединим силите си, за преодоляване на бюрокрацията, на мъглата, която покрива информацията. Ако направим всичко възможно да говорим на език, разбираем за хората, ако обясняваме всичко, което правим, мисля, че ще можем да постигнем много. Колкото по-сложен е един въпрос, толкова по-елементарен трябва да е езикът, на който се обяснява. Да, но за тази цел е необходимо да полагат усилия множество институции. Категорично за това сме призовани от европейските избиратели. Благодаря, Драгош. Um, uh, Благодаря. Госпожо кандидат за председател, Вие сте включена в една формула, която бе подложена на много критики. Вие казахте, че началото е било трудно. Аз представлявам политическа партия, която призоваваше, водеше кампанията си за на плоскостта на постигане на по-голямо единство между изток, запад, север и юг. И сега въпросът ми е нещо по-различно от политическите принципи и политическите лозунги. Какви ще бъдат конкретните мерки за разширяване на еврозоната и включване в тях, в нея, на тези държави членки, които все още не са нейни членове? Какви конкретни мерки ще бъдат предприяти за разширяване на шенгенското пространство, както и какви конкретни мерки ще предвидите за опазване на правовата държава и върховенството на закона? Имаме ясни правила, които трябва да бъдат спазвани, условия, които трябва да бъдат изпълнени. Аз е, съм силен привърженик на разширяването на шенгенското пространство и на еврозоната, ако страните искат това и ако са доказали, че отговарят на поставените условия. В крайна сметка, нашият ред се гради върху правила и е необходимо да имаме такива правила, като всички страни се съобразяват с тях и ги спазват. Искам да използвам тази възможност да кажа, че съм убедена, гледайки към Централна Европа и към Западните Балкани, че вратата ни трябва да бъде отворена и в бъдеще. В миналото е, сме проявявали неохота да отворим тази врата, защото тук е, много фактори се намесват. Е, трябва да печелим влияние, защото се конкурираме с Китай, с е, Русия, с Турция, с Саудитска Арабия. Трябва да внимаваме много. Мисля, че тези задачи няма да ни обегнат. Благодаря, Кристиян. Uh, Искам малко да се спра на идеята за правовата държава казахте, че подкрепяте идеята да се извършват проверки за спазването на върховенството на закона във всички държави членки. Това е много важна идея. Е, е, искам да ви кажа, че има един механизъм за Румъния и България на проверка и сътрудничество. Трябва да го използваме и да го превърнем в механизъм за наблюдение на всички държави членки искаме повече подробности в тази връзка. Колегата ви зададе също въпрос. Също така, искаме комисията а, да се придържа повече към идеите и инициативите на Европейския парламент. А, ние имаме инициативи е, във връзка с е, чуждестранните длъжностни лица, които са извършвали нарушения на правата на човека. При администрацията Обама такова законодателство бе прието в Съединените щати. Мисля, че е, и вашата комисия трябва да направи подобен законопроект под нещо като акт магнитски. Wondering about your written question, which we писмения въпрос, който споменахте, не намирам. Питам се дали съм го видяла. Нямам писмените въпроси. Е, казахте, че колегата ви ми е задал въпрос, обаче не намирам такъв въпрос. Очевидно сте сте изпратили въпрос, но аз не съм го получила. Вижте, въпроса беше дали комисията ще предприеме стъпки за създаване на един смел механизъм за проверка на състоянието на върховенството на закона в е, всички държави членки. Казах, че има такъв механизъм за Румъния и България. Мисля, че трябва да имаме такъв механизъм, който да не засяга само правовата държава, но и демократизацията и е, е, медийната свобода. Е, такива резолюции, резолюции в този смисъл са приемани от предишния състав на парламента. Е, предложенията на комисията, доколкото сме виждали някакви предложения, не са достатъчно смели. Да, трябва да се запозная по-задълбочено с възможността да отговоря на този въпрос, но това, което казвате, е много уместно. Време е да се разшири процесът, дискусията, да се придаде нов стимул на този процес и Европа да знае ясно какво се прави по отношение на правовата държава. Защото правова държава е така едно общо понятие. То включва много подпонятия. Трябва повече светлина да се хвърли върху начина по който тя функционира навсякъде. Не толкова да се сочат с пръст отделни хора, а да се изведе на качествено ново равнище зачитането на правовата държава и това да се гарантира чрез прозрачен процес. Благодаря, Илхан. Да, благодаря. Тук съм господин председател. Госпожо кандидат за председател на комисията, добре дошли в нашата група. Вие засегнахте до някъде Западните Балкани, проблема за Западните Балкани. Аз съм от България и говоря от името на българската делегация. Ние сме твърдо уверени, че Западните Балкани са част от Европа и трябва да бъдат част от Европейския съюз, но политическия процес е, е доста проблемен Ясни са отговорите на зададените ви въпроси за Западните Балкани, обаче отлагането на процеса, на преговорния процес с Северна Македония и Албания е факт. Като се има предвид подкрепата на Германия в спора с името между Северна Македония и Гърция, как виждате вие е, бъдещето на отношенията с държавите от Западните Балкани. И вторият ми въпрос е свързан с МФР. Планирате ли преговори е, по МФР във връзка е, с процесите след 2020 година, още от самото начало на 2020. Процес. Изпитвам много дълбок респект към процеса, през който мина Северна Македония. Това е един блестящ пример какво може да се постигне, ако политическите лидери поемат своята отговорност и поемат необходимите рискове, ако потърсят съюзници за каузата си. Целите не бяха лесни за постигане и мнозина смятаха, че няма и да бъдат постигнати. Пак казвам, блестящ пример. Какво могат да постигнат хората, когато знаят, че имат перспектива. В случая перспектива и шанс за присъединяване към Европейския съюз. Смятам, че тук е на лице начало на един позитивен, положителен процес. Естествено, този процес трябва да бъде изведен до успешен край, но както казах, уверена съм, че трябва да проявяваме много по-сериозно отношение към Западните Балкани. Това е в наш интерес. В наш интерес е да подчертаем и да гарантираме, че те ще бъдат част от Европа, от нейните ценности, от нейния начин на живот. Тук ни е необходимо много по-тясно сътрудничество и ясен план за онези, които желаят по-интензивно да сътрудничат с нас. Thank you. Мортан? Благодаря, Мортан. Благодаря много. Е, е, за многодишната финансова рамка пропуснах да отговоря. Аз мисля, че е изключително важно да спазим сроковете. Иначе 21 година ще бъде изгубена година. И има е, толкова много по структурните кохезионните фондове. Това е труден процес. И тук стигаме до вашия въпрос за резултатите. Може да имаме различни мнения, защото и лично моята цел е да приключим до 20-та година, за да можем 21-та година да работим. Аз съм от датската делегация. Благодаря за убедителните ви встъпителни думи. Е, очевидно ние имаме сериозни очаквания предвид постигнато съгласие в съвета. Мисля, че въпросът ми по-скоро ще се отнася до бъдещия състав на Европейската комисия. И вие вече засегнахте този въпрос. Може нещо да съм пропуснал, но ми се стори, че да споменахте името на господин Тимерманс като първи заместник председател, като убеден ли либерал. А, щеше ми се да чуете, да чуя името на името Маргарета Вестхагер, да, наред с името на, на господин Тимберманс. В нашата група има такива очаквания. Може ли да потвърдите? И освен това, бихте ли потвърдили, че госпожа Вестхагер ще отговаря за економическата политика, защото много ни допада свършеното от нея до сега? Можете да бъдете сигурен, че ще има изключителна позиция, защото работи изключително добре е, е, Първият човек, с когото се срещнах след Жан-Клод Юнкър, е, беше Маргарете Вестехагер. Е, така че е, беше чудесна среща. Имаме много общи идеи. Тя постигна изключително много. Радва се на изключително добро име и тя ще бъде водеща фигура в потенциалното бъдеще на комисията. Мога да ви уверя, че тя ще има изключително ясен ресор, важен ресор и бюджет. Всичко, което чух от нея до сега и разговорите ме карат да очаквам добро взаимодействие с нея. Благодаря. Мисля, че можем да разберем факта, че е, е, госпожа Фондерлайн все още не е избран председател, не може да говори за разпределение на ресори. Ние говорим, обсъждаме въпроса. Обедена съм, че госпожа Фондерлайн прекрасно разбра какво очакваме, не само предвид е, компетентността на Маргарет Вестхагер, но и защото разчитаме на добро взаимодействие между парламента и комисията. Необходими, за това са ни необходими тези връзки и това представяне в ръководството на комисията в лицето на Маргарета. Убеден, убеден съм, че ще се справи чудесно. Хилде. Вотманс. Благодаря. Ще говоря на, е, на фламандски. Добре дошла в нашата политическа група. Вие казахте, че сте свикнала да преодолявате препятствия, обаче сега ние сме изправени наистина пред изваредни препятствия и имам предвид приемане на конкретно законодателство и ние искаме да имаме една нова Европа, която да не продължава както в миналото. И аз е, не чух някои неща от вас за отбраната. Нещата бяха ясни, обаче като бъдещ председател на Европейската комисия, какво бихте казали за Европейската армия? Вие ще продължите ли да се ангажирате за нея и вие казахте малко или почти нищо за вашите ангажименти с, във връзка с миграцията. Това е тема, която вълнува европейските граждани. Как изглеждат нещата с Европейската гранична и брагова охрана? Също така последователно преследване на трафикантите на хора. Това за мен е много важно за европейското бъдеще. И още нещо, отношенията Европа-Русия. Когато още се наричахме АЛДЕ, проведохме един семинар и сега Отношенията ни с Русия са като по времената на Слодената война. Каква е вашата визия в тази връзка? Каква позиция трябва да вземем спрямо Русия? Русия е огромна съседна страна и отношенията с нея са извънредно важни. И в заключение, вие много хубаво и много ясно посочихте, че в комисията трябва да има равнопоставеност на половете, но как изглеждат конкретно нещата? Как могат другите държави да бъдат накарани да изпълнят това и да изпращат и съответно избират своите комисари по този принцип. Сега, за тези отговори ми е необходима повече от една минута са важни въпроси, няма да ми стигне минута. Преди всичко предпочитам да говорим за армията на европейците, на европейската армия. Вие е, е, Наша, ваш, нашата, нашия пример е холандско-германския опит. Ние имаме е, интеграция. Ние имаме размяна на е, танкове и е, военноморски сили. Но ние сме личности и ние имаме засилено сътрудничество напълно обединени системи за комуникация, но отчитаме е, кой какъв е като националност. Армията на европейците ще се изгради така. Аз мисля, че е много важно да имаме отговорността на националните парламенти, защото когато изпращаме нашите съграждани на тези опасни мици, трябва да имаме хора, които да разяснят в градовете, в избирателните си райони, защо правим това? Каква е целта? За това ние ще се нуждаем винаги, е, така да се каже, от едно рамо от националните парламенти. В отношение на е, другите ви въпроси. Е, Необходим е, всяостен цялостен подход за миграцията. Можем да тръгнем от страните на происход или от е, Европейския съюз. Започна от Европейския съюз. Нуждаем се от ясно определение, що е то обежище, кой има право на обежище, какво е незаконна миграция и какво е законна миграция – от която също ще имаме нужда. Когато говорим за тези ясни определения, разбира се, се нуждаем и от система, която ни дава възможност в рамките на шенгенското пространство да имаме а, свободно движение, но се нуждаем от силни външни грани, укрепени външни граници. За това се нуждаем от Фронтекс. Frontex през 2027 година да говорим за 10 000 души във Фронтекс. Много е дълго, много, да, много по-рано трябва да стане. Това е. А, така че а, тук трябва да съкратим срока. Каква е целта? Разбира се, да направим ясно, ще има влизане и излизане но мисля, че най-благородната ни задача ще бъде да се преборим с организираната престъпност, каналджи и трафиканти. Тук мога да ви говоря до утре, но мисля, че основното е да се преборим с този бич в тази област, това бедствие. И друга огромна задача е да инвестираме в държавите, къде на происход. Това са съседни страни, е, това са африкански страни. Говоря за добро управление, економическо развитие, на частни обществени инвестиции, сигурност и обществен ред, защото ако хората имат работа, ще имат сигурност и перспектива. И ако има мир и хората знаят, че имат бъдеще за себе си и децата си не можем е, да говорим за миграцията без да очертаем цялата картина. Иначе винаги е едно камъче от мозайката. Трудно е, да, но ние се нуждаем от нов подход, който да придвижим. И мисля, че новата комисия, нови Европейски парламент създават нови възможности да потърсим такъв път напред. Благодаря за Русия за Русия, прощавайте, пропуснах. Русия е наш съсед сега и завинаги. Точка по въпрос. Е, е, Кремъл не прощава проява на слабост. За това от позиция на силата, изградена през последните години – от позиция на силата винаги трябва да бъдем готови да влезем в диалог. Но та има и принципи, които, на които ние държим принципа на международното право и международни правила и международен правил ред. Така че е, е, присъединяването на Крим за първи път след Втората световна война е, ни направи свидетели на насилствено присъединяване на територия в разрез с нарушение на международното право. И ние трябва да проявим самоуважение и от позиция и нашите принципи, и от позиция на силата, да предложим диалог, който винаги е по-доброто решение, но аз така мисля, че трябва да действаме. Мортен, благодаря много. Аз също съм учил в Европейското училище. Може да сме играли футбол на двора. Знам ли? С радост чух казаното от вас относно въпросите за климата и за това, че трябва да бъдем твърди, амбициозни е, в цялата кампен, предизборна кампания въпроса за климата винаги заемаше много важно място. За това ще ви попитам как ще гарантирате прилагането, изпълнението на задълженията поети от държавите членки. Е, с представяйки планове за действие. Как ще гарантирате изпълнението в държавите членки? За мен това е един от основните критични въпроси за бъдещия мандат. мандат. Искам да чуя отговор. И е, търговията, класически въпрос за либералите. Е, как ще гарантирате чрез търговски споразумения, че партньорите ще изпълнят Парижското споразумение? А, и освен това, а, ако съм разбрал правилно, в съвета се има рав... взето решение за равнопоставеност на двамата заместник президенти. Сега от вас чуваме нещо различно. Бихте ли внесли яснота, за да сме наясно и ние? съвета ясно заяви как стоят нещата, но аз, ако бъда избрана за председател, ще мога да определя определени ресори и мисля пределно ясно заявих колко дълбоко уважава Маргарета Вестхагър. Тя е изключително важна и без съмнение ще заема много важна позиция, но аз съм обвързана с съобщението на съвета. Там има единодушно решение и аз съм длъжна да го спазвам. Тук няма място за въпрос как въпрос на въпроса ви как ще гарантираме, защото в държавите членки целите в областта на климата ще бъдат постигнати и изпълнявани. Разбира се, имаме рамково законодателство, но аз мисля, че трябва да внесем и един втори аспект аз съм голям любител на действия подплатени с факти. За това трябва, смятам, че трябва да имаме съвет от научни работници, които обективно да измерват напредъка и да казват постигаме ли нещо или не и да следят този напредък. В противен случай, каквито и проценти да си пишем на хартия, това си остава иллюзия. Ако не следим пряко с факти, с цифри и факти движението по посока към целите в държавите членки в Европейския съвет. И с помощта на, таки, на такъв съвет от научни от учени, които събират данни и ни информират за постигнатото, такъв съвет ще бъде изключително важен и полезен за нас. Андрус not here. Okay. Uh, yes, Elsie. Добре. Елси? Ана Рос, искате ли думата? Днешната структура на Европейската комисия стъпва върху политически клъстери. Какви са плановете ви във връзка с една нова структура на Европейската комисия? Ще продължите ли да се ползвате от тези политически съзвезди или клъстери или имате други идеи? Пак ще кажа. Ще започна да редя мозайката след избора, тъй като до тогава е, ще акцентувам върху политическите насоки, вашето изслушване, работата върху вашите въпроси, е, сериозна работа с политическите мнозинства в Европейския парламент и едва след като този процес приключи, когато съм наясно, тогава ще започна да редя пъзела, мозайката на Европейската комисия и разпределенето на ресорите между нейните членове. Има две изключения – за които знаем вече и тях ви ги казах. Също ще настоявам комисията да е 50 на 50 мъжа и жени. Всичко останало ще бъде решено на по-късен етап. Благодаря, Елси, и благодаря, господин председател. Аз съм Елси Катайнен от Финландия. Както знаете, ние сме малка държава членка. Искам да зная какво е вашето виждане за ролята на малките държави членки. Uh, as, as... Каква роля могат да играят те, така че да се изравнят с големите държави членки? И също така. И отляво, и отдясно, тук в Брюксел чуваме крайни становища по различни въпроси. Какво ще предприемете за предотвратяване на вътрешната поляризация в Европейския съюз? В този смисъл, смятате ли да си сътрудничите с тези групи при по-нататъчното развитие на Европейския съюз или склонността ви ще бъде по-скоро да ги изолирате от процесите? Финското председателство залага големи очаквания – за спазване на върховенството на закона в цяла Европа. Според вас в този смисъл и в този контекст, кой от двата подхода ще бъде по-мъдър? Да бъдат приобщени крайните групи или да бъдат изолирани? Въпросът ми е кой от двата подхода е, ще бъде по-добър, по-мъдър? За какво? Дали да ги изолирате или да ги приобщите? Значи първо запитахте за малките държави членки. Ние се нуждаем от тях. Всяка държава членка, именно за това в съвета има един глас. Това е много важно. Ще видите е, от моята биография, че съм работила с, е, много със своите приятели от е, държави членки с различен размер. Това е душата на Европейския съюз, това е нейният дух. Погледнете моята страна. Ние сме една миниатюрна точка в сравнение с земното кълбо. Обаче в Европейския съюз е, имаме голям брутен вътрешен продукт, имаме голяма политическа сила. Това е фантастично, защото можете да тласкате напред процесите, но това означава и голяма отговорност. И мисля, че Европейския съюз е блестящ модел за многостранност. Ние имаме възможност да се изслушваме един друг, да се зачитаме. Това е европейският модел. По този начин вървим напред. Не винаги е бързо. Някой път дискусиите са пространни, но ми се струва, че сме постигнали короната на демокрацията и трябва да я запазим. Втората част на въпроса ви, или по-скоро втория ви въпрос, проявявам уважение към избраните народни представители. Това е уважение към техните избиратели. Обаче е, някой път е, са твърде крайни политическите мнения и това, от което се нуждаем, е дебат, аргументация, за да докажем, че нашите мнения са по-валидни, да убедите хората в това. Европейския парламент и комисията имат двояка задача. И аз искам да вървя по този път. Мисля, че това е увенчаване на политическата работа, която можем да вършим. И аз се чувствам поканена заедно с вас да работим заедно за да докажем на хората в Европа, че единни е по-добре да бъдем. Че така имаме възможност да задаваме стандарти на световно ниво. А Европа, която спазва своите стандарти и принципи, е Европа, за която искам да работя. Каталин? Министър Ван Лайден. Благодаря. Моята страна Унгария през последните 9 години отстъпва от демократичните стандарти. Правителството на Орбан е, нарушава правата на неправителствените организации, съдебната независимост, нарушава конкурент... Е, Конституцията на Унгария и използва европейски средства за обогатяване на олигархите и олигарсите. Европейската комисия се опита да го запти, но много нерешително. Централно Европейския университет ще започне новата учебна година в Виена, защото бе изгонен от нашата една европейска страна. Миналата година Унгарската академия на науките практически бе закрита. Госпожо Вандерлайн, вашата политическа фамилия, вашата партия непрекъснато очертава червени линии лимити за Виктор Орбан и той е нарушил всички. Аз е, искам да задам следния въпрос. Как ще гарантирате, че вашата комисия ще отстоява правата и свободите на европейските граждани, живеещи в Унгария? Как е, ще разширите правомощията на комисията да гарантира върховенството на закона? и как ще се отнесете към темите, които споменах? Свободата на академичната дейност, свободата на медиите, преодоляване на системните нарушения на върховенството на закона, ако бъдете избрана за председател на комисията. Der Applaus zeigt den hohen Respekt, den wir haben für Работата, която вие извършвате, към нея проявявам наистина много голям респект и съвсем основателно вие защитавате основните ценности на Европейския съюз. Свободата, свободната на мнението, свободните медии, свободата на изследванията и ние трябва да защитаваме това с всички сили. Аз съм абсолютно убедена, че Европейския съюз разполага с инструментите и възможностите за защита на тези ценности. Особено особено защото през последните години дискусията беше много интензивна. Аз мисля, че в тази сфера ние успяхме да изострим още повече инструментите и да ги прилагаме по-добре, като същевременно с всички сили да следим за спазването на решенията на Европейския съд. Аз казах това в самото начало. Като институция трябва да се разглежда Европейския съд с пълен респект и трябва да се изпълняват неговите решения. И този съд доказа, че може да правораздава и за нас това е много важно, да се спазват неговите решения, да покажем, че спазваме основните ценности, че спазваме правилата и съм абсолютно убедена, че ще успеем. Благодаря. Благодаря. Урике, Германия. Госпожо фон дер Лайен, е, благодаря ви най-сърдечно, пожелавам ви успех в избора и съм сигурна, че за нас, е, жените, това ще бъде голяма задача. Но все пак ще налея малко вода в виното. Аз е, съм представител на свободните избиратели и започнахме предизборната кампания с модела шпицен кандидат, водещ кандидат и Ставаше дума за водещи кандидати, които да намерят консенсус в съвета. И аз, в съвета и аз сега получавам много е, писма по електронната поща и е, много от нас, е, като мен, се чувстват до някъде излъгани, е, подкрепяки тези кандидати. И аз е, сега съм в неприятното положение, че трябва да ви кажа. Е, да, ценя ви като жена, но тук става дума все пак за прозрачност, става дума за а, достоверност и аз а, следвам политика за една малка партия и а, се надявам, че все пак ще можем да работим в добро сътрудничество. Благодаря ви, благодаря ви за този толкова мил дуализъм. Ние ще работим много добре заедно, аз съм сигурна, но е добра традиция на Европейския парламент. Това, което казах днес, е, трябва да имаме респект е, и е, респект към различните мнения и позиции. Все пак в наш интерес е винаги ние да намираме сили за тази Европа, да я тласкаме напред и благодаря ви за съдействието. Сега аз ще се погрижа да получа мнозинство по време на избора в Европейския парламент. Шарл Люксембург. Да, благодаря. От 10 години аз си задавам следния въпрос. Защо в големите международни преговори нашите държави членки почти винаги трябва да се оправят, е, за да могат да приемат е, формат, в който има повече или по-малко място за е, върховния представител. А, всъщност, а, наистина това е много важна позиция на Европейския съюз. Ние наистина сме разгневени да видим а, как нашите правителствени ръководители като че ли не обръщат внимание на върховния представител. uh, am aware of the, the, the... Е, тъй като съм участвала в работата на съвета, си давам сметка колко важна е ролята на върховния представител. Основното е това, че в съвета все още има гласуване с единодушие по някои въпроси. Мисля, че е време да помислим за по-нататъчно развитие на е, работата в е, съвета по външни работи чрез квалифицирано мнозинство. Трябва да си зададем тази цел. Постигането и няма да е леко. Но в крайна сметка, когато има кризи, ако искаме гласът на Европа да бъде чут, трябва да даваме категоричен отговор на ситуациите. А опитът ни е, че а, при голяма криза заради това правило на единодушието ние водим преговори седмици наред и когато минат две-три седмици, вече прозорецът се е затворил и няма какво да кажете заради, за кризата. Софи. Благодаря, Софи. You, uh, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо фон дер Лайен, за това, че сте тук. Много Чухме за правовата държава, не толкова обаче е, от това, което чухме, бе прецизно и конкретно дори в отговор на колегата от Унгария. Забележително е, че колегите от Унгария и Полша приветстваха вашата кандидатура. Е, те бяха против е, кандидатурата на господин Тимерманс, защото той работи във връзка с техните нарушения на правовата държава, което бе толкова несправедливо за господин Тимерманс. Искам да получа конкретни отговори на следните конкретни въпроси. Вие, да или не, ще приемете ли по-твърд подход от предишната комисия в противодействие на нарушенията на основните права и правовата държава? Второ, чух ви да цитирате е, съда обаче, според мен, при цялото ми уважение, не е проява на политическа отговорност да се изнасят тежките решения към съда. Вие ще поемете ли политическа отговорност? Трето, ще приемете ли механизъм за следене на нарушенията на правовата държава във всички държави членки, след като ние преди години сме възприели резолюция по този въпрос. Вие ще възприемете ли тази резолюция и препоръчения с нея акт. И последният ми въпрос е свързан с заместник-председателите на комисията. Искам да влезе в протокола, че комисията наистина сама определя вътрешната си организация. Ако вие казвате, че ще приемете една сделка в от съвета, вие нарушавате правилата и демократичните принципи, защото комисията не трябва да приема никакви инструкции от е, <clears throat> други го, от други институции. Аз съм номинирана е, от 28 държави членки поради вътрешни проблеми, както знаете, само германския канцлер не можа да гласува за мен, но аз общо взето съм кандидат на 28 държави членки. И съм уверена, че и парламентът ще гласува за мен. По първия ви въпрос, вие поискахте отговор с да или не. Отговорът е да. По втория ви въпрос, поискахте отговор с да или не. Отговорът е да. А за третия ви въпрос, отговарям следното – Извинете ме, но аз не познавам раз... съкръщенията, които а, споменахте. Аз ще се занимая обаче с този въпрос, но мисля, че е необходимо да се запозная с него лично, преди да възприема позиция. Тъй като вие говорите за резолюция, която е прията от парламента, смятам, че ще подходя към нея с голямо доверие. Фредерик?